10 март 2016 година от 8.30 до 14 и след това от 15 до 16 часа. Дневният ред е публикуван. Може да го намерите на сайта на Европейския съюз. Закрием застанието.